Mesdames et messieurs, Дами и господа, bonjour à tous et bienvenue. Добро утро. Добре дошли на това наше заседание, което е посветено на отчетите за работата на работните групи. И Надявам се, че това ще ни даде много възможности, за да обмислим за напред какво да правим в парламента през следващата година. И така сега ще чуем докладите за работата на всеки един от семинарите. И освен това има 20 граждани, които участват. Те ще ни отправят препоръки, проистичащи от тяхната работа в продължение на два дни тук. След това ще има кратка кафе пауза и след това господин Ручек и аз ще имаме пресконференция, на която ще съобщим за резултатите от вашата работа и след това ще можем да имаме допълнителна възможност да дадем думата на други хора и да стигнем до някои общи заключения. И Разбира се, като приключим, ще имаме снимка на всички нас. Бих искал да ви кажа, че би трябвало да имате документите с заключенията на френски. След около половин час ще се получи текстът на английски. да в момента се разпечатва. Бих искала да благодаря всички писмени преводачи, които са работили вчера до късно през нощта и днес са започнали работа рано сутринта, за да из... могат да направят преводите. Е, дори да нямате документите, те ще пристигнат всеки момент. Мислех си, че документите на френски вече са раздадени. Euh, ще има устни изказвания. Вие ще може да ги слушате на вашия език. И така започваме с първата група за економическата и финансова криза. Госпожа Джин Ламберт беше председател, тя е депутат в Европейския парламент и двамата са докладчици са господин Спидолен и госпожа Рейдо. Давам веднага думата на госпожа Рейдо и искам да й благодаря, че тя е тук. Тя трябва в много скоро време да ни напусне, тъй като има самолет, който скоро ще излети и другите са докладчици ще допълнят казаното от нея. Заповядайте, госпожо Фигейредо. Благодаря ви, госпожо председател. В нашата работна група имахме много интересен дебат за причините за бедността и кризата. Също така ние говорихме за мерките, които се предлагат от различни организации с цел да се промени ситуацията към по-добро. Също така има едно ясно изразено чувство срещу мерките, които се предприемат за борба срещу кризата. Европейският парламент най-вече, но и други институции – както и економически и социален комитет, изискват заедно с гражданите да бъдат предприяти реално действащи мерки. Хората искат институциите да намерят такъв отговор на кризата, който да бъде, който да отговаря на интересите на хората. Важно е да бъдат потърсени подходящи мерки за преодоляване на кризата. Имаше няколко работни групи. Колегата ми тук е докладчик също и той ще говори по-подробно за внесените предложения. Социалните, обществените организации, които бяха представени тук, формулираха много предложения. Групата помоли парламента да окаже натиск върху комисията – за да могат да бъдат решени от тези въпроси, с които се занимава и парламентарната комисия по социални въпроси и заетост. Трябва да гарантираме също така и това, че депутатите в Европейския парламент да бъдат по-наясно с ситуацията. Необходимо е в цяла Европа да има минимален гарантиран доход. Ние имаме доклад за това, но все още няма никакви законодателни инициативи по този въпрос. Самата аз много работих по този въпрос. Парламентът подкрепи тази идея, но все още нямаме законодателна инициатива, тъй като единствено комисията може да излезе с законодателна инициатива. Семинарът ни също каза, че мерката и инициативите на европейско ниво трябва да бъдат насочени към социално равенство и осигуряването на благоденствие на хората. В политиката преди всичко трябва да бъдат отчитани интересите на хората и трябва да се анализират социалните последици преди да се въвеждат каквито и било мерки. Например, програмите за стрикни економически ограничения. Не трябва да се разглеждат само економическите аспекти, като че ли има една пропаст между економическите и социалните въпроси. И ние критикувахме до голяма степен в нашата група тази пропаст. Разбира се, трябва задължително да се отчита социалното въздействие на всяка една економическа политика. Всяка економическа политика има социално въздействие и всяка економическа политика трябва да отчете до каква степен ще бъдат засегнати хората, например, от точка намаляващата заетост или намаляващите доходи ние виждаме, че ситуацията се влушава. Виждаме, че се зараждат нови форми на бедността. Например, хора, които работят, продължават да са бедни. Има групи, които са особено уязвими. Това са най-вече младите хора и жените, но също така и възрастните хора. Те също много страдат. Реформата на системата за социално осигуряване ще бъде обсъждана през следващите три месеца в парламента. Ние имаме нужда да гарантираме това, че възрастните хора живеят достойно. Друг важен аспект в нашето обсъждане беше достъпа до социалните услуги. Тук става дума и за социални услуги в тесния смисъл на думата и за услуги от общ интерес. Моите колеги ще представят тук идеите, предложени от различни организации и аз се надявам, че работата ни би, е била интересна за всички участващи. Надявам се, че това, което чухте, е интересно за всички вас. Наистина, най-важното е да се осъзнае, че хората са възмутени и това трябва да бъде отразено и във вашите страни, защото правителствата трябва да отчетат всички тези неща, защото когато правителствата взимат економически решения, те трябва да разберат какво въздействие имат техните економически идеи върху хората, върху живота на хората. Затова ще кажа, моля, настоявайте във вашите страни, вашия глас да бъде чут. Благодаря на всички, които допринесоха за нашата кауза, протестирайки и които подпомагат по този начин да решим проблема с бедността. Благодаря ви. Euh, Благодаря ви, госпожо Фигерейдо. Другия докладчик от работна група ще вземе думата. В всеки един от семинарите имахме с докладчици. Единия е евродепутат, другия е представител на НПО или гражданското общество. Така че давам думата на колегата. Доколкото разбрах, мога да говоря на холандски, така че ще говоря на холандски. Чудесно. Het is natuurlijk moeilijk. Ik heb ook maar eh, net de schriftelijke weerslag van. Eh, Току-що видях писмения доклад за дейностите, така че ми е трудно сега да навляза в подробности, защото, както се казва, преди мъничко го видях. Ще се опитам да го преразкажа. Шест неща искам да подчертая. Има дори гняв, трябва да кажа, сред определени е, хора за социалното объркване по-настоящем. Хората смятат, че Европейския парламент е, трябва да насочи този гняв е, и да бъде едно ясно изражение на този гняв. Трябва да има общ дебат за социалното объркване, което в момента цари. Трябва да се видят какви са причините за него и да се търсят решения. Европейския парламент може би е подходящия форум да се организира един дебат за една нова парадигма, едно ново общество, защото растежът, който имаше в обществата ни доскоро, вече не дава необходимите отговори. На семинара се говореше и за социално законодателство, което да бъде организирано на европейско ниво. Европейския парламент, разбира се, не може да взима инициативи по този въпрос, но той може да окаже въздействие върху Европейската комисия, която да поеме инициатива за такова законодателство. След това имаше едно желание да се организира законодателство, свързано с задлъжнялостта и по-специално свръх задлъжнялостта сред а, е, е, уязвими групи а, е, и големи потребителски кредити, които се взимат. Има възможности за законодателство и в други социални сфери, като например минималните доходи. Някои от а, евродепутатите казаха, че Хората по принцип не знаят, че сега Европейския парламент има повече правомощия, не са запознати с промените, не знаят, че Европейския парламент и в сферата на еврото има по-големи правомощия. Определен брой колеги поискаха да се отвори, извинете, да се използва метода на отворената и откритата координация и дори да се подсили този метод, защото това е важен стълб за европейската социална политика. Европейския парламент трябва да иска а, да играе важна роля в новата европейска платформа за борба с бедността и социалната изолация. И това е контекста, в който може би бихме могли да развиваме социални политики през следващите 10 години. Парламентът, освен това, трябва да се опитва да разбере какво се случва след като задава определени въпроси на други институции, т.е. да има последващи действия след всеки един въпрос. Трябва да има повече възможности а, другите институции да носят отговорност а, по отношение на мерките, които предприемат по устни въпроси на парламента, свързани с социални въпроси. Наскоро комисията а, призова комисията да направи социална стратегия. Трябва да наблюдавате какво прави комисията в този въпрос. Това се отнася и до бедността сред децата, активното включване, минималните приходи. Една неправителствена организация поиска да разбере какви са причините е, служителите да не предприемат е, действия, свързани с бедността. Не може да идват някакви служители на институциите, които не са живели в бедност и да учат хората как да живеят в бедност. Така че трябва да се организират и семинари на тази тема. След това трябва да кажа, че Европейския парламент има и заделен бюджет за научни изследвания. Е, смятам, че резултатите от е, изследванията могат да бъдат насочени към решаване проблемите на бедността. Други въпроси бяха повдигнати вчера. Защо не задълбочаваме достатъчно познанията си по този въпрос? Защо не сме запознати с е, бедността в селските райони? Какво е въздействието на свободата на предвиждане върху е, бедността, вътрешната миграция от източна към западна Европа и други общи изказвания имаше вчера, които може би са доста важни и за Европейския парламент, и за неговите политики. Смятам, че трябва да подходим мултидисциплинарно не може да разделяме повер... извинете, бедността и социалното изключване по един, изключите... по един изкуствен начин. Всички би трябвало да разработваме политики и най-вече да се фокусираме върху определени групи, защото не всички групи в обществото са засегнати от бедността. Госпожа Фегерейдо спомена жените, децата, разбира се, има и други уязвими групи. След заседанието вчера останах с впечатление, че всички се обединиха около идеята да видим какво всъщност е постигнато до момента и как да надградим над него. Така че не бива да забравяме какво е постигнато. То може да послужи за една основа. Това исках да кажа за случващото се вчера. Е, мисля, че споменах голямата част от практическите въпроси, които бяха засегнати. Благодаря ви. Merci beaucoup, благодаря, господин Спиневак. Благодаря за коментарите, които направихте. Да, вече докладът се раздава. За нас беше важно да видим какво е било настроението във вашата работна група. Да, социалната ситуация не е много добра. Ще обсъждаме и за напред този проблем. Иска ли някой от тази работна група да вземе отношение по въпроса? Но със сигурност след кафе паузата ще се върнем към този въпрос. 243, моля имате думата. Uh, um, Благодаря ви много за резюмето. Беше един много всеобхватен семинар и ние почувствахме този гняв и недоволство също така. Имаше някои неща, които не бяха споменати. Имаше конкретни искания за това, кое, какво може да направи парламент и може да се концентрираме върху тях, особено за причините за кризата, социалното въздействие на кризата. И парламента трябва да говори за тези въпроси. От комисията има проучване, свързано с социалното въздействие, но хубаво е и парламента да взема отношение. На второ място Европа до 2020 година, стратегията. Да, всичко се, свър... се случва сега в тези рамки. Имаше проучване на растежа, имаше доклади, имаше платформи. Имаше и цели, свързани с справяне с бедността, но имаме нужда от цял пакет, защото проблемът е такъв, че економическите проблеми подкопават социалните аспекти. Добре е да се говори за, нараст, за покачване на растежа, за фискална консолидация, за ам, намаляване на, бю, на бюджетните дефицити. Къде е парламента в а, тази дейност? Е, трябва да се даде възможност на заинтересованите страна да, страни да участват пряко в този процес. Нека да има е, национални платформи, които да се борят с бедността, да има национални стратегии, свързани с социалното включване. И така че европейски депутати могат да направят тази връзка с е, националните власти. Трябва да има действия предприяти както на европейско, така и на национално ниво. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето предложение. Ние ще си го отбележим и ще се повдигнем този въпрос в парламента. Има ли други, които искат да вземат думата от тази работна група? 65 ти номер от Економическия и социален комитет. Благодаря. Аз съм член на Европейския социален и економически комитет. Аз представлявам някои ам, синдикати. Сега ще говоря на романски. Искам да кажа следното. Вчера проведохме един много интересен дебат в а, рамките на трите работни групи. А, важно е със сигурност държавите членки да бъдат призовани да изготвят програми за справяне с бедността. Но нека да не забравяме, че също така е важно да се отстранят дефектите на неолибералната система. Това се наблюдава в много държави членки и тези проблеми трябва да бъдат разрешени. за да не се допусне а, отново при разразяването на една криза, тя да има такива а, социални, да има такова социално въздействие върху живота на хората. Ние сме на мнение, че институциите, които се създават сега а, на Европейския надзорен орган за надзор на а, банковия сектор, надзорен орган за пенсионните системи, надзорния орган за ценните книжа. Те ще получат едни допълнителни компетенции в съответните сектори. Вчера беше казано, че някои държави членки се противопоставят на този процес. Ако стане така, че тези проблеми в финансовия механизъм не бъдат разрешени, то а, това ще обрече и справянето с бедността на неуспех. А, нека тези институции да работят ефективно, И всъщност те ще работят по-добре, ако а, економическата система функционира добре. Благодаря ви за вашето изказване. Още един оратор и след това преминаваме към семинар 98. Благодаря ви много. Добър ден. Що се отнася до ораторите от група 1. Един от тях каза, че трябва да работим във всяка една от държавите членки. Идеята е да изразим гласно нашия протест във всички страни. Трябва да кажем, че вече ние сме издигнали този глас, протестиращ глас. Ние вече се борим и това, което ни казахме в тази група и това, към което призовахме Европейския парламент, е да ни помогне, да ни помогне да работим в нашите страни и да оказваме натиск върху нашите правителства. Ние искаме Европейският парламент да обсъди въздействието на кризата, най-вече социалното въздействие. Не става дума само за економически последици от кризата. има много засегнати сектори. Разбира се, говори се за тях, за автомобилния сектор, но най-засегнати са хората. Хората са също толкова важни, колкото и предприятията. Затова Европейският парламент трябва да анализира това, как кризата засегна хората. Това е най-важното. Европейският парламент трябва да обсъди социалните последици от кризата така че да може да се изпълни стратегията Европа 2020 и то да бъде изпълнено нейното социално съдържание. Социалният аспект наистина често се забравя. Гражданското общество работи по това и това е в центъра на нашето внимание. Ние искаме да гарантираме това, че социалното въздействие е смекчено колкото се може повече. Председателката, благодаря ви. Още един оратор. Моля, бъдете кратък. Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Аз съм Филип Рое. В нашата работна група хората призоваха Европейския парламент да създаде необходимата правна уредба за органите, които предоставят заеми за потребителски продукти. Това е важно в борбата срещу бедността. Европейският парламент според нас трябва да се стреми да се приеме директива срещу изнасянето на производства извън Европейския съюз. Много често фирмите изнасят своите производства в отдалечени страни, което означава, че и предприятията и работниците в Европа губят от това. Това, разбира се, води до увеличена бедност. Председателката, благодаря ви. Нека сега да преминем към семинар 2. Темата на втория семинар беше кризата, миграционните потоци. Господин Барден, депутат, беше председател на тази комисия, госпожа Бенабо и Питер Абер от Веритас са докладни, докладчици, така че давам думата на председателя на групата. Благодаря. Самото начало искам да благодаря на всички, които участваха. Изключително богат, наситен дебат. И давам думата на съдокладчиците. Euh, и така, Вземайки предвид възможностите, които има Европейския парламент и неговите правомощия за предприемане на действия, ние изготвихме следните предложения. Гражданското общество призовива, призовава Европейския парламент да оцени директивите на Европейския съюз, свързани с временните трудови договори и засилване на добрите условия за работа в Европейския съюз, защото това е един от принципите, върху които е основан Европейския съюз. Благодарение на правомощията, които има Европейския парламент от Лисабонския договор и за да можем да се да се управляват съответните миграционни потоци. Призваваме Европейския съюз да спазва прецедентното право на Съда на Европейските общности, хартата за основните права, международните конвенции и решенията на други правни органи. На трето място когато преразглеждаме регламента за единното разрешително, за да сме сигурни, че правата на всички мигранти са взети предвид, без социална дискриминация, трябва да започнем дебата за правото на убежище на основата на хуманистични ценности. След като приехме финансовата рамка до 2020 година, имайки предвид целите за развитие на хидолетието, стратегията до 2020 година и за осигуряване на по-добра взаимосвързаност между Фонда за интеграция и Социалния фонд на Европейския съюз и за да може приоритетите на Европейския съюз в сферата на миграцията да бъдат отразени в политики с адекватен бюджет, трябва да се предприемат мерки. Призоваваме Европейския парламент също така да се обърна към Европейската комисия с моба да се започнат дискусии с отделните държави членки, както и с гражданското общество, за добро заплащане и, достой, и право на достоен труд. Искаме също така платформата за гражданското общество на Европейски съюз да бъде постоянно насърчавана да работи в сферата на социалните въпроси и интеграцията. Трябва да се насърчават представителите на тези органи да участват посредством дебати и изслушвания, така щото политиката да се обогати от ноу-хау и експертиза в сферата на миграционната политика. На седмо място Призоваваме институциите да дадат приоритет на научните и технически познания, за да може да бъде подпомогнати хората в Европа да бъдат по-пригодни за заетост. Също така да се използват тези познания, когато се подписват споразумения с трети страни. На следващо място трябва да има добра координация и сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Националните парламенти на базата на протоколите за работа между ЕП и националните парламенти да функционират в синхрон с договора за учредяване на Европейския съюз. Да се избягват всички форми на расизъм и дискриминация в Европа, да се насърчава интеграция на мигрантите, като се развива съответен речник който да се използва в медиите и да се промени отношението посредством използването на определени думи. Да се насърчава откритото и отворено гражданство, независимо дали става дума за законни или незаконни мигранти. Да се създаде необходимата рамка, която да работи за доброволческа дейност и насърчаване на доброволчеството и съответно развитие на гражданското общество. Освен това, искаме да подчертаем, че призоваваме евродепутатите да подпишат протокола на ОНЕ за доброволната работа. Също така призоваваме държавите членки да приложат разпоредбите на Хартата за основните права. Много ви благодаря. Надявам се е, точно да сме отразили идеите на колегите в нашата работна група. Благодаря. Euh, благодаря на двамата докладчици за техните изказвания. Може би участниците в този семинар искат нещо да кажат, да допълнят. Да, имате думата. Искам да благодаря на двамата са докладчици. Те много точно обясниха това, което беше обсъждано. Може би някъде сред препоръките е включено това, което искам да кажа. Това е свързано с правата на хората, които кандидатстват за обежище. Исках само да изясня, че а, това е написано някъде и а, както и въпросът свързан с а, трафика на хора. Ако не е включено, трябва да бъде включено. Господин Жуляно от Социално-економически комитет. Благодаря, госпожо председател. Аз съм представител на Социално-економически комитет и за мен беше част, чест да взема участие в този семинар Нещата, които бяха споменати и тук, бяха много ам, важни и верни. Искам обаче да изляза извън рамките на обобщението, което беше направено току-що. Искам да, каза, да кажа на всички тук за какво друго говорихме. Става въпрос за точка 3 и 10. Ам, понятието за гражданство – Важни са, разбира се, и ам, работниците мигранти, но трябва да има една де, ясна дефиниция като работниците мигранти се определят като граждани на трети държави, които пътуват нагоре-надолу, за да си търсят работа. Но тези миграционни потоци обхващат и нещата, които излизат ем, извън рамките на Европа. Това са взаимоотношения, свързани между различните държави членки. Тук не става въпрос за свободното движение на работна ръка. Такива работещи хора търсят своите права, своята идентичност, което в крайна сметка е свързано с това всеки да има възможност да си намери работа. Например, има много румънци, които има в Италия. И точно за тях конкретно си мисля в момента. За тях ам, тези разпоредби, които съществуват в правното законодателство, не са достатъчни. Те а, не са а, толкова защитени, както талянците. Те не получават подкрепата на а, тамошните синдикати. Миграцията е свързана с а, граждански права, с идентичност. А, Исках а, това да допълня към а, нещата, които бяха докладвани от нашата работна група, защото смятам, че тази тема е много интересна. Благодаря. Доколкото виждам, няма желащи да се изкажат. Тогава ще преминем. Ай, извинете. 150. А, се. съм Янкова от Европейската мрежа срещу расизъм в България, бих искала да разбера какви последици ще има от направените от нас препоръки. Имахме много добър семинар, колегите участваха много активно и предложиха много неща. Бих искала да знам по какъв начин ние ще разберем за резултатите от конференцията. Знам, че някои от препоръките, за да бъдат изпълнени, ще изискат повече време. Дали е възможно да ни съобщавате за това какъв напредък е постигнат в бъдеще? Благодаря ви. Аз се предлагам да ви дадем един общ отговор на това. По време на заключителната част ще се стремим да постигнем консенсус за това как да провеждаме редовно както последващите мерки, така и редовно да ви съобщаваме за това какво се предприема като резултат от направените препоръки. И това ще се отнася и до трите семинара. Сега давам думата на ораторите по семинар 3. И това е достъпът на хора, които работят при несигурни условия на труд до по-сигурна работа. Госпожа Верже, първо има думата. Благодаря ви, госпожо председател. След като изслушах докладчиците от другите семинари, искам да кажа, че работата на семинарите до голяма степен се припокрива. Нашият семинар – се съсредоточи най-вече на последиците от економическата и финансова криза върху живота на хората, особено у нези, които се намират при по-несигурни условия, особено що се отнася до условията на труд. Разбира се, бедността съществуваше и преди кризата, но ситуацията се влуши още повече за по-уязвимите групи. Това особено вежи за достъпа до някои видове права – Разликата между различните държави членки, дори в рамките на държавите членки, беше обсъдена на нашия семинар. Ако разгледаме статистическите данни, ще видим, че някои държави се справиха с ситуацията по-добре от другите. Има доста сериозни различия между страните, ако погледнем статистическите данни. Освен това, ние смятаме, че задължително трябва да се намерят решения, които да отговарят на интересите на хората, които са уязвими и хората, които се намират в несигурни условия. Ние обсъждахме също така необходимостта от един цялостен, многоаспектен подход към бедността. Нашето впечатление от дебата беше, че е необходимо да се възприеме такъв многоаспектен подход, но в момента той липсва в предприеманата политика. Един от основните изводи на семинара беше, че бедността не трябва да се разглежда само като някакво проклятие на съдбата. Трябва да променим подхода ни към бедността, нашето възприемане на бедността и смятам, че това е сериозно предизвикателство. Ние говорим за индивидуални и колективни подходи при борбата с бедността. На семинара се съгласихме, че хората, които живеят в тежки условия, обикновено не са в състояние да предложат колективни подходи, които да помогнат тяхната ситуация да се подобри. Може би е добре ние като граждани да обмислим това. Трябва да може да разбираме факта, че има граждани в нашите държави членки, които се намират в една твърде особена ситуация и ние трябва да им помагаме да се обедняват помежду си, което вежи особено за младите хора. Това, което се казваше на семинара, че много хора, когато те са уязвими и бедни, те смятат, че гласът им просто няма как да бъде чут. Те смятат, че те са незначителни в очите на другите. Също така, заетостта не трябва да се разглежда просто като това дали някой е зет или не. Хората продължават да бъдат уязвими, дори и да са на работа. Така че не става дума само за това хората да имат работа. не може всичко да се опише и да се изчерпва с това а, дали човек има работа или не. И тук имаше, може би, най-големи различия между гледните точки в нашия дебат. Но ние все пак стигнахме до извода, до извода, че трябва да имаме един многоаспектен подход, когато подхождаме към хората. И тук също някои изтъкнаха значението на междукултурното измерение. Така че по въпроса за заедостта Ние също така засегнахме и въпроса за достъпа до образованието. В Комисията по културата на Европейския парламент ние в момента работим възоснова на схващането, че много неща в живота човека зависи от това какво той ще получи в първите години от живота си. Също така говорихме за здравето, включително и психичното здраве. Беше казано, че е необходимо спешно да бъдат приети конкретни политики, свързани с здравето и с психичното здраве включително. Заедно с участниците в семинар едно, а, ние също споменахме различни уязвими групи. С всъщност групи, които са групи от бедни хора. Става дума за хора с уврежданията, пенсионери, мигранти, които пристигнаха в Европа най-вече от Северна Африка. Също така говорихме и за бюджетната политика и за урязването на бюджета, което особено пряко засяга хората, които вече преди това са били в уязвима позиция. Необходимо е да се положат усилия да бъдат подпомогнати хората, които се намират в деликатна ситуация. Особено това въжи за здравеопазването, образованието и културните услуги, които всички са изключително засегнати от урязването на бюджета. Така че, за да обобщя, ще кажа, че общото ми впечатление е, че Има огромни предизвикателства пред социалната политика. Е, разбира се, важно е хартата за основните права да остане в основата на всяко едно политическо решение. Тази харта обхваща всички хора, дори и хората, които смятат, че са лишени от права. Важно е хората да могат изцяло да упражняват правата си. Така че това е моето заключение. Сега давам думата на съдокладчика за още няколко конструктивни аспекта, които той да засегне. Merci, Madame la Présidente. Donc, dans notre atelier, qui a été... Благодаря, госпожо председател. В нашата група се работи много добре, каза го и преждеговорившия. Достигнахме до различни заключения, които бихме искали да споделим с вас тук по време на дебата. Първото, което ще кажа е, че трябва да изградим политики, вземайки предвид винаги най-бедните групи. Това означава, че имаме нужда от целенасочени мерки, за да можем да постигнем това, което искаме и да помогнем на бедните, да стигнем до тях. Това пък означава, че ни трябва пътна карта с конкретни цели и съответни показатели в борбата срещу бедността. Освен това, ни трябва и една годишна оценка. Необходимо е да има хоризонтална социална клауза, която да се прилага на всички нива на вземането на решения. Бихме искали да се гарантира един истински диалог с най-ощетените, в който да участват всички действащи лица, най-вече социалните партньори и гражданското общество. С резултатите от работата ни в Агората ни се иска да се случи следното. На следващата среща на върха те да бъдат включени в а, срещи а, и заключения от срещи. Има връзка между бедността и правата на човека. Бихме искали правата на човека да бъдат гарантирани и прилагани. Също така, научните резултати на резултата за изследване на бедността трябва да се прилагат на практика. Трябва да излезем от този омагиосен кръг, в който хората, които живеят в бедност, се състезават и конкурират помежду си. Социалният свод на Европейския съюз трябва да бъде преразгледан, защото този механизъм се основава на един вид хипотезата, че всички получават възнаграждение за труда си, и не се съсредоточава върху тези, които са най-отдалечени от пазара на труда. Трябва да се предоставя финансова подкрепа на бедните и тази финансова подкрепа трябва да се използва по оптимален начин – като се използва челен опит. В социалната економика всички действащи лица трябва да работят достатъчно ефикасно, трябва да има микрокредити, специалната позиция на организациите трябва да се признава и то на европейско ниво със съответен статут. Трябва да имаме висококачествени, устойчиви работни места и да се борим срещу временната заетост, което означава социалните партньори да участват активно заедно с съответните държавни органи. Не бива да забравяме разделението на половете. Трябва да намалим разликата в заплащането между мъжете и жените. С 1% годишно предлагаме Autre point important, autre préconisation qui nous paraît importante, c'est d'améliorer la coopération. Още нещо, което искаме, е да се подобри сътрудничеството между всички европейски институции, национални институции, регионални такива, местните власти в борбата с бедността. Борбата с бедността не може да бъде оглавявана само от един комисар, това бе казано вчера. Трябва да участват всички служби, социалните служби, тези сферата на образованието, на здравеопазването. И не на последно място, смятаме, че гражданите, независимо какъв социален статут имат, трябва да бъдат в центъра на изготвянето на политики и на тревогите на Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо председател la liste des recommandations à juste titre euh, s'allonge et c'est très bien comme ça. Parce que... Да, списъкът с препоръките вече ви е раздаден. Предлагам сега да продължим с същата тема, освен ако няма а, желаши да вземат думата. Може би първо гражданите и след това ще има една обща реакция. Жером Винен има думата. Той беше председател в консенсусната конференция през последните два дни и половина. Ораторът говори без микрофон. На предишните две групи позволихте да коментират доклада, който беше представен от докладчиците. Смятам, че ще е честно, ако участниците в третата група имат възможност да вземат отношение по техния доклад. Имаме време, няма проблем доклад, и вашия доклад ще бъде обсъден. А, участниците в третата група имат думата. Имате думата. Ораторът говори без микрофон. Аз съм член на Европейския социално-економически комитет искам да подчертая едно, един въпрос, който беше повдигнат вчера. И смятам, че този аспект не е включен изрично в тези препоръки. Има нужда от структури, които свързват гражданското общество директно с Европейския парламент. Имаме нужда от активни структури, и трябва да бъдат представени различните ситуации, аспекти на бедността. И то, това трябва да става постоянно и редовно, не само когато има криза. Гласовете на гражданите трябва да бъдат чути от парламентите от Европейския парламент. Нека след тази агора да има и други последващи действия, да има последващи процеси на консултиране. Нека да има национални процеси на консултиране. Но ние трябва да знаем, че сме директно свързани с Европейския парламент. И Има нужда също от връзки между социално-економически комитет, който аз представлявам, и парламента. Става въпрос за една от точките в уводната част, където пише черен и мисля, че думата черен трябва да бъде заличена. Пише черна Африка. You, um, like highlight... Искам да подчертая една точка, която е включена в об- обобщението и това е образованието. Аз смятам, че ние бяхме единствената група, която постави акцент върху образованието. Образованието е един дълготраен актив – Агора трябва да се присъедини към Социално-економически комитет в неговата борба за придобиване на компетенции на европейско ниво и за това образованието да бъде подобрено. Училищата и образованието не са включени в договора. Те се считат за изцяло национален въпрос. Но стратегията до 2020 година ни дава възможност да разширим нашите действия, нашия контрол и наблюдение върху този така важен аспект от нашия живот. Госпожо председател, има големи различия между държавите членки и добрите практики в тази област могат да помогнат много за справяне с тази ситуация. Ако се присъедините към нас в нашия опит да поставим образованието сред първите приоритети на комисията и съвета в рамките на стратегията до 2020 година, то това ще е едно много добро дело. Благодаря. 192. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да поздравя нашите съдокладчици за прекрасно свършената работа. Мисля, че трябва да изтъкна един въпрос, за който говорих вчера, но като че ли той не беше цяло отразен в препоръките. Аз представлявам Европейското женско лоби и Конфедерацията на Сдруженията на жените. Въпреки, че има един ред, в който се говори за отчитането на равнопоставеността на половете и че е необходимо да се намали разликата в заплащането на мъжете и жените. Тази разлика в заплащането на мъжете и жените може да бъде намалена само ако жените могат ако те могат да работят на качествени работни места. Затова предлагам следната формулировка. Призовава комисия да окаже натиск върху държавите членки да предприемат мерки възоснова на принципа, че жените като мнозинство в Европейския съюз да могат да се ползват от реално действащи системи за подкрепа свързани с заетостта. Жените често страдат от несигурни условия на труд, не е пълен работен ден и недостатъчно заплащане поради липса от подходяща структура. Например, училищата приключат работа в един часа и няма други заведения, които да се погрижат за децата, затова жените са принудени да работят на половин работен ден. Особено сега в условията на кризата ситуацията на жените е по-несигурна и жените са повече изложени на риск от бедно. Затова е необходим един комплексен подход, за да се реши голям проблем за една група, която е мнозинство в Европейския съюз. Председателът, благодаря ви, госпожа. 146. Има редица неща, които не бяха отразени в доклада. Аз бих искал те да бъдат включени в доклада. Имаше въпроси, които много ясно и категорично бяха поставени вчера. Първо, първият докладчик говореше за това в устното си изложение, но в текста този текст не присъства, а именно, че се изрази загрижеността, че европейския социален модел е под заплаха и този проблем трябва да се реши. Докладчика каза за това в устното си изложение, но това трябва да бъде изрично включено и в писмения текст. И освен това, вчера имаше някои много силни изказвания, че на нивото на Европейския съюз прекалено голямо е съсредоточаването върху економическото измерение, като не се обръща достатъчно внимание върху социалното измерение. Необходимо е да се постигне баланс, защото това са две страни на една и съща монета. И економическото развитие има нужда от социално развитие и въжи и обратното. Освен това, в доклада не се говори, че имаше и много силно изразен гняв по време на семинара във връзка с отказа на европейските институции да признае това, че някои, не всички, но някои от задълженията, извинете, от отговорността, част от отговорността за сегашната ситуация в Европа, че част от причините бяха породени от пропуски и грешки на европейско ниво. То не става дума за грешки допуснати от някакви глупави хора в периферни държави. Имаше много сериозна поредица от интервенции от страна на европейските и институции, най-вече Европейската комисия, Европейската централна банка, насочени към защита на банките и големите притежатели на облигации това беше за сметка на защита на гражданите. Много хора на семинара го казаха, искам това да бъде отразено в текста. Освен това, по въпроса за минималния доход, за това също ставаше дума и на семинар 1. Имаше едно конкретно предложение, което не е включено в текста. Предложението беше че Европейският парламент и економически и социален комитет биха могли да проучат доколко е разумно да се въведе една система от гарантиран доход в цели Европейския съюз, за да се постигне тази цел по ефективен начин, като се отчете това, че повече че след повече от 50 години след основаването на Европейската общност все още има сериозни пропуски в тази сфера. И последно. Това също беше нещо, което беше казано. Полезно е да се подготви, да се приеме една харта, която да стане основа за структуриран до диалог между организацията на гражданското общество и европейските институции. Европейският парламент и Европейски социален комитет подкрепиха тази идея. Председателката, благодаря ви за тези предложения. Сега ще дам думата на 234, извинете, на 234-то място. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчиците, които са включили моите предложения, макар че не цялостния им вид в препоръките. Съвсем накратко ще се изкажа, защото колегата преди мен спомена това, което исках да кажа за банките. Искам да отправя една препоръка което не отправих вчера на семинара. За... Сега ми хрумна. Аз съм българин. Една страна по механизма за наблюдение на Европейския съюз, механизма за мониторинг и наблюдение. повечето страни това не е така, но независимо какви мерки ще предприемем на национално, на европейско ниво, те няма да бъдат а, ефективни, ако не са прозрачни и няма вградени механизъм за носене на отговорност. Корупцията все още е проблем в моята страна и искам това да бъде споменато в текста, независимо какви мерки се предприемат на национално или европейско ниво. Принципите на прозрачност и отговорност трябва да се прилагат навсякъде. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви за изказването. Един анекс ще има на доклада за всички тези допълнителни моменти. Те са отбелязани. Ще ги сложим в приложението. 281 има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да изразя благодарност към докладчиците и да допълня няколко неща. Трябва да признаем връзката между крайната бедност и правата на човека. Европейският парламент през 2008 година прие доклада Кашман – в този доклад се казва, че трябва да се введат термините крайна бедност и е, още няколко в докладите за правата на човека в края на годината. Съвета, за съжаление, отхвърли една такава идея, но според мен трябва да се използва този документ, доклада на господин Кашман, за да може да се правят такива изследвания в рамките на следващата многогодишна програма. Такъв вид изследвания трябва да се правят заедно с хората, които живеят в такава ситуация. Не само някакви експерти, а трябва да се говори с хората, които са в крайна бедност, за да се види наистина как се случват нещата при положение на крайна бедност. Благодаря, казва председателката. 331 има думата. Анотатична мошпондия Политехнон Ελλάδος. Μια πρώτη παρατήρηση, επειδή η Благодаря. Имайки предвид това, че економическата криза оказва въздействие върху всички, включително и семействата, смятам, че парламентът трябва да поеме една инициатива. И тя е свързана с това да се промени статута на економически и социален комитет, така че всяка държава членка да бъде задължена да изпраща свои представители в економически и социален кабинет, извинете, комитет от най-важните организации във всяка една от тях, така че да се чуе гласа на семействата в този комитет. Втори коментар. По трите работни групи. Отново, това, което ме безпокои, са многодетните семейства – Многодетните семейства са много по-засегнати от а, кризата и прякото и непряко данъчно облагане. Има законодателни текстове в Европа, които всъщност не отчитат а, сериозното положение на многодетните семейства. Така че имаме мерки за затягане на коланите, част от семейните надбавки в определени страни се намаляват, защото има ограничаване на публичните разходи е, и тези економии оказват въздействие и върху а, мигрантите, законни и незаконни, които пък са обект на достатъчно предразсъдъци. Така че трябва да се фокусираме повече и върху самите мигранти. Ще бъда много благодарна, ако бюрото би могло да излезе с някакво изказване по отношение на економиите в сферата на детските и семейните надбавки. Това се случи в много страни поради економическата криза. Благодаря. Господин Милицес, Сега още двама да ще взема думата и след това ще приключим и след паузата ще имаме време за дискусия отново. Господин Милициес. Милициес, Консел економик социал. Милициес се казвам и съм представител на економическия и социален комитет. Искам да поздравя Приветствам сътрудничество между Европейския парламент и Економическия и социален комитет, както и директното участие на представители на гражданските организации. Искам да подчертая, че необходимо е да запазим европейския социален модел, модел да го доразвием. Ние трябва да се противопоставим на кризата, трябва да защитим нашите фундаментални права и фундаментални идеи, а именно правото на всеки един човек на достоен живот. Бедността е проблем, проблем не само на тези, които страдат от нея. Ето защо искам да подчертая още веднъж, че правото се състои в това никой да не а, бъде оставен сам да се бори с кризата. Важно е а, да се предприемат действия в социално-економическата сфера. Ставаше въпрос за борбата с бедността, с гарантиране на продоволствената сигурност, за енергийна сигурност също така стана въпрос вчера. Става така, че към економическата криза се добавя и демографската криза и ние трябва да направим така, че чрез борбата с бедността да се повиши солидарността между хората. Трябва да се изградят партньорства. За това се говори вчера също така. Трябва да се сключват пактове, така че ам, публични организации, частни партньори да работят заедно. Такива форми на партньорство има в Португалия, например. Важно да не се допуска семействата а, да задлъжняват. Например, в Тоскана а, банките, църквата, местните а, власти се обединяват, да създават специални а, партньорства, за да помагат на хората. Организациите, които са представени тук, трябва да упражнят натиск в този смисъл. Искам да се поза позова на още един семинар и да кажа, че е важно да гарантираме минималното заплащане за хората, които те първа навлизат в професията. Нашия комитет имаше докладчик по темата за правата на бежанците. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор. Uh, um, Благодаря. Аз съм доволна, че тези препоръки са включени и препоръките свързани с правенето за бедно... с бедността. Това не е само въпрос на човешки права, справянето с бедността. Трябва да се намерят добри решения. И а, обаче решенията ще дойдат, когато общуваме с хора, които са засегнати от тази бедност. Има годишни а, срещи. А, о, о, обсъждащи справенето с бедността, но тези а, конференции не са организирани от Европейския а, парламент. Може би Европейския парламент трябва да взема участие, защото ние от 10 години организираме такъв тип събития. И те се организират от националните а, е, координиращи комитети. Те се занимават с правенето а, е, с бедността в съответната държава членка. Това е един много всеобхватен процес и а, е, Нека да направим така, че да се гарантира връзка между а, националните и европейските звена. Това е един много интензивен а, процес. Трябва да се работи постоянно върху този проблем, така че хората да а, не изпадат в бедност. Благодаря ви за всички тези подробности. Сега 239. Да, вие, госпожо.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 за 229. Аз съм Микаила Йоанидо. Смятам, че тези два дни бяха много важни за нас, защото виждаме действия на ниво европейски институции. Това е много важно. Вчера на семинар Ние също така обсъдихме факта, че днес е Европа, според мнението на гражданите на Европа, което е много важно, има орган като Европейския парламент, който най-много защитава правата на гражданите обаче има заплаха за пълно изчезване на европейския социален модел. Ако нищо не се направи, ако ситуацията не се промени, то нашите граждани просто ще престанат да бъдат общество, няма да има нищо, което да ги обединява. В Гърция също имаме движения на жените и в една страна която всички сме били толкова пострадали, продължаваме да страдаме от кризата, ние виждаме как Европейският съюз и Международния валутен фонд проверяват всичко, което правим. Ние сме в изключително тежко положение. За хората в Гърция и по-специално за жените това означава много проблеми животът на гражданите се утежни изключително много. В точка 2 вие говорите за споделената отговорност и солидарността, тъй като става дума за групи, които са най-уязвими, най-много пострадали от кризата, не на последно място и поради липса на солидарност. Кризис, στην οποία ελάχιστα συνέβαλε. Не можем да оставим хората да се оправят сами и не може да ги оставяме на произвол на съдбата. Хората, които са най-засегнати от кризата, са невинни хора, хора, които нямат никаква вина за кризата. Ние трябва да им помогнем, ние трябва да проявим уважение към тях, трябва да проявим солидарност. Иначе Европа просто няма да оцелее, а днес оцеляването на Европа е най-важно за нас. трябва да се провеждат целенасочени реални действия. Бих искала да съглася с всички онези, които казаха, че Европа трябва да направи всичко това. От вече от 10 години Европа се основа върху това, което искат хората. Сега, когато всички сме пострадали от кризата, ние сме длъжни да отправим много ясно това послание. Благодаря ви, председателката. Благодаря ви много. Сега, тъй като не знам вашите имена, ще казвам на кое място седи този, на когото ще дам думата. Е, ако... La parole à ces personnes-là. Et donc maintenant, je donne la parole à M. Vignon, qui a présidé pendant deux jours et demi le travail de vingt citoyens européens venant de quinze pays de l'Union et qui, pendant deux jours et demi, de façon. ще се съсредоточи върху някои конкретни проблеми. Благодаря ви. Аз съм Жером Виньон и за мен е чест да бъда председател на конференцията за постигане на консенсус. Тя работеше тези два дни, постигнахме съгласие. И предложихме отговори на двата въпроса, зададени на нас. Първият въпрос беше какви мерки и действия следва да бъдат предприяти, за да се подобри достъпа на възрастните и бедните хора до културата и новите технологии. Que peut faire l'Union européenne particulièrement? Вторият въпрос беше какво конкретно може да направи Европейският съюз така, че имахме предложения, които бяха прияти с консенсус. Мария Кадрел ще ви представи решенията ни по първия въпрос и господин Синефелд ще говори за новите технологии. В качеството ми е на председателстващ на работенцията, бих искал да ви кажа, че нашата дейност беше много динамична и бих искал да благодаря на Европейския парламент за цялостната организация. В самото начало изразихме нашето недоволство и протест. Как могат хората да ни питат, как могат някои хора да ни питат за достъпа до култура, когато в някои страни пенсиите са абсолютно недостатъчни за нищо? Как може да се задава изобщо въпросът за достъп до културата, когато в много страни хората просто смятат, че най-добре е всички възрастни хора да измрат, за да не се харчат за тях пари. И този протест, който изразихме, се трансформира в нашите предложения, тъй като ние осъзнахме, че има един омагиосен ли порочен кръг. Има неравенство, то води до бедността, а след това хората в резултат от това се изолират и няма повече солидарност. След като няма солидарност, няма политическа сила за да се борим с несправедливостта и неравенството. Богатите не страдат от изолация. Бедните са онези, които страдат от изолация. Ние искахме да помислим какво можем да направим, за да постигнем напредък. Сега бих искал да дам думата на госпожа Кабрал, за да говорите за мерките, които да насърчат доста до културата. И така, първо, Културата не следва да се разглежда като нещо отделно от стандарта и качеството на живота. Затова пенсията трябва да отразява всички необходими разходи и не трябва да се облага с данък. За да се разбере това от политическите лидери, ние предложихме от тези, които отговарят за политиката насочена срещу бедността и политика насочена към възрастните хора, е, че тези политици трябва да прекарат част от времето си с организациите на гражданското общество, за да видят какво е, какъв е резултатът на тази политика на място. Възрастните хора имат овид и памет, които са безценни за цялото общество. И обществото държавите членки трябва да се съсредоточат върху творческия потенциал и да насърчават контакта между поколенията. Жилищното настаняване, центрове за обучение, други институции и организации трябва да бъдат такива, че те да гарантират контакт между поколенията. Необходимо е също така да се гарантира пълна заетост. Затова предлагаме една пенсионна реформа, която да подобри финансовото състояние на пенсионерите. Също тук важна роля има доброволческата дейност, за да се подобрят условията на живот на възрастните хора и на всички уязвими групи в Европейския съюз. Затова държавите членки, техните правителства, също така и частния сектор, трябва да отчитат потребностите на възрастните хора. Например, това въжи за жилищно настаняване, здравеопазването, финансовите услуги. Те не трябва да са прекалено скъпи за хора с ниски доходи. Европейският съюз и най-вече държавите членки трябва да гарантират реален достъп до всичко, което е положително за живот на хората, включително и до културата. При това трябва да осигури достъп и на хора с увреждания. Европейският съюз трябва да предостави платформа на всички държави членки, за да се обменя добрата практика и да се проучват тези добри практики. Благодаря ви. Албертина. Имате думата да предложите нашите консенсусни предложения за достъпа до новите технологии. Бих искала да ви благодаря за това, че ми давате тази възможност и дебата по цифровия вододел. Препоръките often have difficulties reading guides about and being trained in using new Говори се за полза на нови технологии от всички, но езика на курсовете, както и опътванията в хартиен вид, трудно се разбират от възрастните хора. Възрастните хора не са запознати с това как да използват новите технологии. Това е необходимо за да използват тях. Но ще видим какво може да направим, за да се интегрират те в обществото, да се преодолее изолацията и да се придобият дигитални компетентности. Европейския парламент трябва да насърчава развитието на места, на центрове, на ситуации, в които възрастните, които нямат предварителни познания и нямат много средства, да получават безплатен достъп до новите технологии и биват обучавани да ги ползват. Тези курсове трябва да бъдат преподавани от а, обучени хора, дори възрастни такива, които са запознати с това колко трудно учат възрастните хора различни ръководства, които да учат възрастните хора как да ползват такива уреди, трябва да бъдат написани по един начин, който да е разбираем за хора, които не са свикнали с езика на новите технологии. С, съдържание, което ясно заявява на ползвателя точно какво се има предвид. Младите хора често не са запознати с трудностите, пред които са изправени възрастните, за използване на нови технологии. Ако ги информираме по-добре, ще да зададем една възможност да бъдат солидарни с възрастните. Европейския парламент има роля по разрешаването на този въпрос, който е свързан с междупоколенческата връзка и проявяването на солидарност между поколенията както и дигиталния вододел. Затова младите хора трябва да бъдат информирани за дигиталната изолация, в която са възрастните. Младите така ще разберат трудностите на възрастните. И те ще се включат доброволно. Всеки нов уред в нашия свят много бързо устарява. Това създава едно чувство за несигурност. Що се отнася до ползата от новите технологии? Другия въпрос е, че младите хора са целевата група, към които са насочени тези уреди. Всякакви видове техни способности са взети предвид, когато се разработват тези уреди. Трудно е за младото поколение, но е трудно още повече за възрастните, да следват ежедневното развитие на информационното общество, да знаят какво се случва и да знаят как да използват тези нови джаджи и уреди. Както и разбира се да имат средствата да си ги закупят. Европейския парламент и Европейския съюз трябва да насърчават развитието на по-простички и по-достъпни уреди, които да отговарят на потребностите на възрастните. Колкото е по-беден един човек, толкова е по-скъп достъпа му до новите технологии. Една предплатена телефонна карта е доста по-скъпа от а, абонамент с оператор. Държавите членки ЕС трябва да подкрепят възрастните хора, като им дават достъп до мобилни телефони, компютри и интернет на по-ниска цена. Като се има предвид, че нито една технология сама по себе си не може да подобри е, качеството на живота на възрастните, Европейският съюз, заедно с държавите членки, трябва да насърчават е, развитието и ползването на нови технологии от възрастните. Не само като инструменти, а като начини за подобряване на социалния им живот – и да им предоставят достатъчни възможности за обучение, ефтини канали за комуникация с възрастни, които, с, извинете, с техните деца, които живеят в чужбина по ефтина комуникация, например банкиране по интернет, медицински услуги по интернет и други. Благодаря ви. Господин Виньон, искате да добавите нещо ли? Да, искам. Ако ми дадете възможност, съвсем накратичко. Не заключение, ами нещо, което всъщност ще ни доведе до сърцевината на агората, и кризата, и бедността. Така че... Sous l'angle освен това, трябва да си има потенциала за промяна в Европейския съюз благодарение на кризата. В нашата дискусия установихме, че търсим нещо, което може да сближи европейците. Кризата може да предложи една възможност за събиране на хората, не само защото те са заможни, а да ги сближава на базата на това, което нямат, от това, от което имат нужда, това, с което могат да си помогнат. Възрастните не са богати, но пък те имат едно богатство, свързано с тяхната памет и многото време, което имат. Младите пък постоянно са заети, нямат достатъчно време. Как да направим така, че всеки човек помага на другия с, с богатството, което той притежава, така че да компенсира това, което няма другия? Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Един от участниците иска да добави нещо. Имате дума. Hola, buenos días. Gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Испания и не представлявам синдикати или някаква организация. Аз представям сам себе си като испански граждани. Да, както се видя през последните три дни, имаме едни и същи проблеми. Криза, бедност, е, въпросът свързан с е, културата и новите технологии и, и колко скъпо ще ни струва това. Обсъждахме тези теми и има един аспект, върху който обърнахме специално нашето внимание. Не, не, за това, че не се набляга особено на констатациите. Има държави, които, в които се купуват много нови технологии, например мобилни телефони. И става дума за това, че езикът в опътванията най-вече е английски или френски, а всъщност има специална разпоредба, която задължава е, в държавите, в които този продукт се закупува, опътванията да бъдат преведени на съответния език. Гръцки или какъвто и да е бил той. Искаме Европейския парламент да се погрижи за това тази разпоредба да бъде прилагана в държавите членки. Ние сме възрастни хора и нямаме възможност като младите хора да изучаваме всички езици. Благодаря, госпожо председател. Euh, сега ще приключим с нашата работа за сега. След паузата ще продължим. И След паузата ще имате възможност отново да вземете думата. Преди кафе паузата искам още веднъж да кажа, че формулярите за възстановяването на вашите разходи са отвън пред залата. и на изхода на сградата може да оставите вашите формуляри за възстановяването на вашите разходи. Ако не представите формуляри, няма да ви бъдат възстановени разходите. И сега, след като получихте инструкциите, искам да добавя още нещо. След това ще има и удостоверение, в което е вписано вашето участие. Така, след 15 минути ще ще се видим отново.